Дами и господа, подновяваме заседанието. Протокола от заседанието от вчера и приятите текстове са на ваше разположение. Ако няма забележки към протокола, той може да се счита за приятел.